Uh, uh, Уважаеми колеги, заемете местата си. Uh, Добър ден на всички. Може да вземете местата си първата точка по дневния ред тази сутрин е права на потребителите. Вчера имахме изслушване и след това преминахме към редовното заседание. Няколко въпроса, които искам да сведа на вашето внимание. Има протоколи от последните заседания. Ако имате някакви възражения и коментари, трябва да ги направите до утре на обяд, иначе протоколите ще се считат за приети. На второ място искам да напомня на всички, че започваме гласуването точно в 10 часа. Имаме голямо гласуване по докладчик Катариас. Ако до тогава все още обсъждаме доклада на господин Шваб, ще продължим след гласуването. Освен това, ще искаме да одобрите мерките относно регламента за търговията с тюленови продукти. Тук е докладчик от Комисията по правни въпроси и аз съм бил докладчик, така че просто искам да проведем кратки разисквания по предложението, което се обсъди вчера от координаторите след една презентация от Европейската комисия. Това са въпросите, които трябваше да обсъдим. Сега преминаваме към глави 4 до 7 от доклада на господин Шваб. Тук са и докладчиците в сянка. Гепхард, Рошфорд, Тюринен, господин Битхарт не е тук, Трентафилидис и Салвини. Май се тук. Давам думата на Андреас Шваб, който по един много елегантен начин представи ново структурно оформление на тази директива с колонки, и таблици. Давам ви думата за обяснение. Благодаря, господин председател. <clears throat> Първо, искам да представя глави 4, 5 и 6 защото преди 4 седмици се занимахме с глави 1, е 2 и 3, като глава 2 и 3 бяха сляти. Аз ще се опитам да представя нещата по по-разбираем начин с помощта на няколко фолия и ако сега помещението бъде затъмнено, ние бихме могли да започнем с презентацията. Може би в началото трябва да кажа, че през последните две седмици изслушах някои коментари и забележки на колеги, в частност на докладчиците в Сянка и ще представя сега тези коментари. Като база ние сме избрали законодателството на Европейския съюз. Става дума за директивата за правата на потребителите. Защо се нарича тази директива точно по този начин, директива за права на потребителите и не би ли трябвало всички нормативни актове, отнасящи се до потребителите, да бъдат включени в тази директива? Всъщност това не е така, защото има много специфични въпроси, които се разглеждат в отделните директиви и те не могат да бъдат обединени. Обаче, заключенията на комисията, които виждате тук в диаграмата в крайна сметка бяха обобщени и сега за разлика от моята първа презентация всички са влезли в новата директива за права на потребителите. Защо? промених всичко това, защото госпожа Туринен не без основание посочи, че правната комплексност проличава, когато а, ние извършваме хармонизация на ниско равнище и иначе нещата биха станали твърде сложно дефинициите в глава първа да бъдат е, оставени в е, старите директиви и за това трябваше да бъде извършена тази адаптация, което означава, че всички директиви, които са предложени от Комисията за изменение, се въвеждат в една нова директива, старите директиви отпадат и по този начин ние имаме една уредба шапка, която предвижда предложенията на Комисията. В глава първа имаме един раздел, който включва посочените долу 8 директиви, примерно е, директивата за финансовите услуги и там е включена една обща дефиниция. Имаме и глава 2 и 3. Виждате каква е целта на това обединяване. Ще имаме в бъдеще само една глава 2 и това се прави с цел хармонизация. И цялата област on-premises contract се изважда от тази директива, което означава, че дискусията, която сега ще последва, ще се отнася няма да попада в приложното поле, що се отнася до договорите, които сключват потребителите на място. Това е подчинено на принципа на пълната хармонизация. И по тази причина тези текстове бяха извадени от директивата. В новите глави 2 и 3 аз посочвам различните сфери на пълна и минимална хармонизация и виждате, това е означено с червено и зелено. Нови са глави 4 и 5, те също са в червено и зелено и след това глава 6. Сега Нека да се спрем подробно на тях. Глава 4 се отнася до предишната директива за потребителските стоки. Аз се опитах да намеря един среден път с предложението, което днес ще представя. Обаче този среден път не означава компромис навсякъде, а опитът е да се подберат целеви области, които са подходящи за обединяване. Затова в глава 4 се съдържат всички разпоредби, които дават възможност за пълна хармонизация. Това е зелената област и всички области, където ние имахме тежки дискусии и те не доведоха до някакво решение, остават подчинени на досегашния принцип на минимална хармонизация и то е, по начина по който се предвижда в старите директиви. Това означава, че в сферата на съответствието и в сферата на прехвърлянето на риска преминаваме от минимална хармонизация към пълна хармонизация, а прехвърлянето на риска, до сега поне беше така, всички държави членки прилагаха разпоредбите на минимална хармонизация. Аз знам в Италия ще бъде премахната една неясна ситуация. И мога да посоча, че прехвърлянето на риска вече е, е като уредба на ниво е, стандарт. Аз, между другото, се придържах много тясно към предложението на комисията и го модифицирах съвсем малко. Това са отделните сфери в глава 4, които трябва да бъдат хармонизирани. А в сферата на гаранциите и прехвърляне на доказателствената тежест си остава нивото на минимална хармонизация, което се вижда долу в червеното поле. Освен това има още една област доставки и правата на гаранция. Тези две сфери са представени в червено и зелено, обаче те се намират в сферата на минимална хармонизация. А що се отнася до доставките, само доставките ще бъдат хармонизирани в бъдеще, а всички сфери на недоставки, т.е. които излизат от е, сферата на доставките, не са е, хармонизирани пълно. Аз е, посочвам примера екзекуцион форсе от френското право. В е, сферата на гаранционните права имаме всъщност е, едно възприемане на текста от старата директива и хармонизация се предвижда тогава, когато е, съществува възможност за избор на права от страна на потребителите. В тази сфера, следователно, повече или по-малко, текстовете от старата директива се възприемат, но се въвежда дефиниция в новата директива. И виждате в глава 4 много добре, че става дума за един среден вариант между зелената сфера на хармонизация, пълна хармонизация и червената сфера на минимална хармонизация. Важно е обаче да се проследи съответното решение на Съда на Европейските общности и в това решение се посочва, че в сферата на минималната хармонизация са възможни по-строги мерки от страна на държавите членки, но тези мерки трябва да гарантират, че вътрешният пазар трябва да функционира и по тази причина тези разпоредби са съразмерни и необходими, така че се осигурява положение, при което не настъпва изкривяване на конкуренцията. Мисля, че държавите членки трябва да се замислят по е, тези теми. И сега стигаме до глава 5. На пръв поглед, когато отново погледнем червените и зелени полета, ще видим, че е, пак е избран един среден път. Решаващо е заглавието, защото това е сет от забранени клаузи. Това не е, е хармонизация на черния списък, което означава, че държавите членки си запазват правото да включват в този черен списък е, други търговски условия, които са забранени в техните страни. Обаче ние имаме редица клаузи, които са предложени за хармонизация, което означава, че ние имаме 5 или 6 клаузи, които следва да бъдат забранени в държавите членки, обаче държавите членки имат свободата да прибавят към тях и други клаузи, ако смятат това за необходимо. Имаше голяма критика, изказана по време на дискусията, че този списък трябва да бъде изчерпателен, но това не е така. Държавите членки си запазват възможността да прибавят други клаузи, които са забранени на тяхна територия. И тук се предвижда вариант за минимална хармонизация, но в сферата на сивият списък, за който се предвижда тази минимална хармонизация, ще се включат разпоредби, които са от старите директиви, т.е. тук няма промяна. Както в глава 4, червената сфера показва всичко това, което е било като разпоредби в старата директива и е, тези разпоредби са намирали приложение. Държавите членки си запазват свободата, както казах, да запазват стари клаузи, да въвеждат нови, но само в случая, когато клаузите, които е, ще се въвеждат като нови, съответстват на принципите на вътрешния пазар. Това е като цяло материално-правната част на глава 5. Стигаме до глава 6 и ние обединихме глава 6 и глава 7 за по-голяма прегледност в глава 6. А започнахме вчера дискусията по тази глава. Има някои моменти от директивата за услугите, имам предвид някои текстове, като очаквам, че процесът на оценка в рамките на общия преглед ще бъде модел, който би могъл да се приложи и в други сфери, когато става дума за хармонизация на вътрешния пазар. Молим държавите членки, както в директивата за услугите и в частност в глава 4, да дадат пояснение на националните си разпоредби и да уведомят за това Европейската комисия. А мащаб за а, обосноваване на смисъла на националните разпоредби трябва да бъде ефективността а, за потребителите, т.е. конкретната полза за тях. От една страна, ефективност в а, търговските сделки в защита на потребителите и второ възможността за потребителите да а, реализират своите права също и в съдебни процеси и то с възможно най-малко разноски. Аз мисля, че държавите членки вече ще влязат в един процес, който се предвижда в общия преглед и там те ще трябва да дадат обяснение защо техните национални разпоредби са по-добри, отколкото примерно на съседната държава и смятам, че тази дискусия ще доведе до повече прозрачност и ние ще можем целево да преценим какво е добро за потребителя, а не каква е позицията на държавите членки в конкретния случай. В глава 6 се създава възможност е, за по-голяма връзка с досегашната директива. Съюзите на потребителите получават възможност когато установят злоупотреби по отношение на права на потребителите, да уведомяват за това комисията, но не в рамките на комитология, а в рамките на редовна законодателна процедура, така че може да се създаде клауза за забрана в европейския вътрешен пазар. И накрая, както казах в началото, комисията е призвана възоснова на съдебното решение, което цитирах, да извърши проверка на хармонизацията на законодателството на държавите членки на всеки три години, така че да установи как е, действат разпоредбите за потребителите от една страна, но и за фирмите на вътрешния пазар и възоснова на докладите от тези проверки ние ще можем да изискваме нови предложения от комисията. В глава 6 се уреждат е, процедурни въпроси и е, за това е, виждате тук едно жълто поле, защото тук не може да се говори за минимална хармонизация. Уважаеми колеги, аз мисля, че можах до известна степен да представя накратко това, което се предвижда в предложението. Смятам, че държавите членки ще внесат изменения тук или там. Никой няма да бъде изцяло доволен от тази директива. Аз вече имам отзиви в тази насока, но дава се възможност да се прецени от всички страни кой е най-добрият вариант и да се избере средния път, защото той ще даде възможност на всеки да спечели по нещо и сега с нетърпение очаквам какви са вашите коментари, къде виждате възможност за подобряване и е, Накрая мога да ви кажа по отношение на графика, че консолидираният текст вече е готов, но поради необходимостта от превод е, ние не можахме да внесем текста в две колони, успоредно с първоначалния текст. Той ще ви бъде представен днес след обед на немски език и след това консолидираният текст ще бъде преведен на всички езици. Става дума за текста в две колони и той всъщност ще отразява това, което съдържа консолидирания текст. Надявам се, че следващата седмица преводът ще бъде готов. Всички документи днес са представени и аз ви предлагам да предвидим 3 месеца време за изменения, така че в края на септември да бъдем в състояние да проведем дискусия по същество по различните изменения и предложения и това бихме могли да направим, ако получим измененията е, в съответните езикови версии, а не само на базата на моето предложение. Второ, аз мисля, че като Европейски парламент в тази наистина тежка дискусия в съвета след предложението на комисията ще трябва да внесем малко динамика, защото смятам, че с е, измененото предложение ние ще можем да тласнем процеса напред и смятам, че целта ни трябва да бъде да започнем дискусията по същество и по измененията по същество в края на септември. Благодаря. Uh, um, uh, Благодаря за подробното обяснение. Мисля, че слайдовете показаха едно много сложно предложение. Ще разгледаме всички глави през юли, когато ще можем да видим как се свързват различните части. Предлагам за крайен срок за внасяне на измененията 13 септември. Ще разгледаме отново 29 септември. А сега давам думата на докладчиците в Сянка. Ще спрем в 10 часа. Ако приключим с гласуването бързо, ще дам думата. Сега дам думата е, за допълнително обсъждане. Госпожа Гербхарт има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шваб, за това представене. И трябва да ви кажа, че аз просто съм изумена. Просто съм изумена. При всяко заседание ние получаваме едно ново правно основание, то ни се представя. При всяко заседание ние получаваме нов преглед, представен по нов начин. Първо чадър с сектори, сега чадър без сектори. Първото беше само сектори и просто така не може да се работи. Не може да се работи така. Много е трудно, господин Шваб, да се работи по този начин и трябва да кажа, че съм наистина изумена. И, за мен начина по който вие работите е доста непрозрачен. Накрая на моето изказване аз ще се върна още веднъж към това. Първо, обаче, ще се спра на някои точки по същество и след това още веднъж ще разгледам нещата в цялостен контекст, за да дам израз на недоволството си. Аз искам да направя това възоснова на три примера, но примерите могат да бъдат и повече от три. Първият пример – възможности които вие самите предвиждате в член 26. Вие казвате, че предвиждате възможност за избор и по този начин минимална хармонизация. Това е правилно. Обаче, ако сравня вашия текст с текста на първоначалната директива, възможността за избор на държавите членки е доста силно ограничена. И то ограничена само до две възможности, а именно а, поправка и обещетение. Знаете, че в Великобритания беше казано, че има три възможности. Третата възможност обаче е премахната, а това означава влушаване на правната ситуация. В Великобритания, например, има възможност да се направи избор дали да се направи ремонт на дефектни стоки или е, парите да бъдат върнати обратно или пък да се намали цената на съответния артикул. А вие предвиждате само две възможности А и Б възстановяване на е, състоянието на стоката, както е по договор, и след това С оттегляне от договора се зачерква във вашия вариант. А това е влушаване на ситуацията и е, по отношение на първоначалната директива. Вторият пример за което означава вече е, влушаване от гледна точка на германското право, що се отнася до договорите и договорните условия, които трябва да бъдат предоставени на потребителите. Тук наистина вие влушавате текста на Европейската комисия, в който съвсем ясно се посочва, че възможността е, да бъдат прочетени договорните условия, трябва да се даде на потребителя по начин, който да предвижда момент на пожелание, т.е. той ако желае, а вие заличавате точно този израз, което означава, че вие премахвате възможността за потребителя в началото той да се запознае с договорните условия. Така може да се интерпретира текста, както вие сте го записали, а именно, че договорът заедно с договорните условия не се запазва. Е, не, не е ясно представено това във вашия текст. Е, третият пример, Шеф, пример от Франция. Тук също отхва... оставяте открита възможността да се допусне вискаше. Това е в член 28 и 42б. Обаче, вие включвате нови условия, които не са съвместими с френското право, което означава ограничаване на правата във Франция и това създава трудност да се дефинира какво означава е, безусловно необходимо. Е, няма такъв израз във френското право и това означава вече ограничаване на френското право в неговото приложение. Това са три примера в текста, от които е видно, че вие влушавате правното състояние. Влушавате всъщност правната база в сравнение с първоначалните текстове на директивите и можете да отричате това както искате, чрез мимика, обаче аз прочетох много внимателно текстовете и това наистина е така. Другото, което искам да посоча и аз знам, че в вашата таблица се позовавате отново на първа, втора и трета глава, обаче прилагате нов подход – при това. И е, възниква един много голям проблем, който е много по-тежък от е, този, който представих до момента, а именно глави 1, 2 и 3. Вие ги, сте ги изградили по другия модел и сте заличили много разпоредби от текста, от, за които казахте, че е, няма да извършвате пълна хармонизация, а те ще останат в сферата на минималната хармонизация. Обаче, е, вие не прилагате този подход, не е, предлагате нов текст за глава 1, 2 и 3, което означава, че всички сфери, които до сега са били в сектора на минимална хармонизация, не са включени в предложението, което представяте което означава, че всичко това вече не е в сферата на минимална хармонизация и по принцип това означава, че държавите членки ще трябва да въвеждат по-лоши е, правни разпоредби в сравнение с тези, които до сега бяха в сферата на минимална хармонизация. Аз не приемам това, моята политическа група също няма да се съгласи, защото това означава едно абсолютно влушаване на е, правните разпоредби, действащи по отношение на потребителите. Трудно ми е да разбера какво правите, трудно ми е да разбера вашия подход, трудно ми е да разбера и вашата цел. А, виждам и много непрозрачност във вашите действия. Днес обаче вие свалихте маската си и показахте, че всъщност искате по-малко защита на потребителите. И за това прилагахте този непрозрачен подход. Но трябва да ви кажа, че така не може. Моята политическа група няма да се съгласи с а, такива подходи. Аз дойдох тук, а във вторник, когато говорих в работната група по тези теми, казах на моите колеги, че днес ще бъда дипломатична тук. Но аз не бях видяла вашия текст и най-вече тази презентация, която току-що направихте. И е, за това аз е, не спазих обещанието си пред моите колеги да бъда дипломатична. Мисля обаче, че трябва да говорим съвсем ясно и открито и да ви сигнализираме съвсем ясно какво можем да приемем и какво не. В случая не можем да се съгласим с предложеното от вас и ще направим това, което си мислех още в самото начало, в измененията, които ще представя ще взема за основа текста на Европейската комисия, а не вашият текст, не вашият подход, защото тук става дума за два подхода с различна философия и точно тези два подхода ще дискутираме и по тях ще гласуваме. Обаче това, което вие представяте тук, то е толкова непрозрачно, толкова неразбираемо, че в крайна сметка какво в края на краищата ще се получи от него, аз е, не знам, но ми се струва, че моята политическа група няма да се съгласи е, с това. Извинявайте за недипломатичния тон, аз нямам нищо лично срещу вас, аз изразявам само политическата позиция на моята политическа група. Ние не приемаме подобен подход на работа. Uh, um, uh, Благодаря за много откровените коментари. Важно е да ги чуем. Мисля, че аз като председател мога само да забележа, че доколкото разбирам от това, което каза докладчика, че ние ще може да имаме сега един напълно консолидиран текст, който да отразява цялата е, директива и вече ще видим как се свързват различните части. Това са някои от въпросите, които ще разгледаме и през юли. Струва ми се, че докладчика и докладчиците в Сянка би трябвало да седнат заедно да, с консолидирания текст и да а, постигнат едно разбиране на нещата, а, ако може това да се направи в Страсбург, преди да се съберем на 12. А сега давам думата на господин Рошфор. Благодаря, господин председател. Аз може би ще бъда малко по-дипломатичен но а, няма да бъде много а, а, трудно за мен а, и мисля, че ще бъде добре. Драги Андрес, мисля, че ня... част от а, критиките бяха а, с основание. Не мога да кажа, че съм удовлетворен от текста в сегашното му състояние, но смятам, че сте го подобрили. Искам първо да се върна на философията, защото тя е важна крайна сметка, вие сте нещо като магиосник. Опитали сте се да намерите среден път и освен това сте се опитали да е, съчетаете минималната с максималната хармонизация. Това е трудно упражнение като цел и това е една линия, която много трудно се декодира. Аз е, съвсем честно ще ви кажа, че смятам, че включително с всичките трудности, които, е, пред които е изправен Европейския съюз и кризата. Може би има понякога възможност да има една визия за Европа, която да съчетава сближаването и аз не смятам, че това може да бъде решение за всички проблеми, но а, всъщност вие в този момент а, сте откроили този елемент, а, който представлява скелета на вашия текст. Вие искате да кажете, че държавите членки а, са намерили изключения, които могат да налагат. А, и това е а, основата на вашия текст. Вие казвате, че се запазва една а, минимална хармонизация, но а, очевидно а, изпълнението на текст, теста за ефикасност а, е а, нещо, което не е непременно а, до, а, ефикасно. А, това обаче няма да може да се случи, защото има а, р, р, много критерии. Вие споменавате две, а, а, добавихте устно трети но тук се подава текста на една комплексна интерпретация. Това може би е един проблем, който може да се уточни в процеса на различните езици. Вие казахте тази сутрин конвергенция с подобряване на вътрешния пазар. Вие не казвате това, обаче в текста ние всички сме съгласни. И вие казвате също така предоставяне представяне на доказателства във време на съдебната процедура. Според нас това е един много важен въпрос. Да се разграничават различните нива на правото. Аз не съм юрист, аз се занимавам само с защита на потребителите, но е, има един проблем, в, с който се сблъсквам е, и то е, е как може да намерим а, а, решение на случаите, когато а, не сезиран съда и а, е, аз лично на първо четене на текста мога да кажа, че ако няма съдебен арбитраж, това не е критерий за забрана а, е, на използването на разпоредбата в национален мащаб. Също но ние сме в е, една нова ситуация. По-нататък ние трябва да видим и да запасим логиката на балансираността. Също време, но искам да кажа накрая, ние в Алде сме групата на центъра. вие твърдите, че вие сте групата и ние смятаме, че трябва да се предложат неща, които да подобрят ситуацията от гледна точка на потребителите. Трябва да се намерят гаранции, също така трябва да се реши въпроса с изключенията. Ясното утвърждаване, че а, е, да кажем даден артикул е нещо, което се урежда с договор. Това е подобрение. потребителите могат да подават добре мотивирани иск е, искове. Трябва да се разглежда също така крайния търговец в цялата верига. Вие въвеждате тази разгр... това разграничение и това ще е добре. И си задавам въпроса. Искам да кажа по член 26 съгласен съм, че има един малък нюанс. Вие поддържате възможността да се реши въпроса с договорите. Но има също така и един втори елемент на второ ниво. А, това е второ ниво е, и очевидно това означава правото за отхвърляне, right to reject на английски. Е, може също така е, да се добави и друга формулировка, би трябвало да бъде въведена от държавата, но това не е един елемент, който се предлага за една а, а, възможна генерализация. А, вие не предлагате подобряване на правата на потребителите и може би това трябва да се обсъди. А сега а, не спазване на условия условията за доставката във Франция, макар че не се прилага добре, когато не се приложи срок за доставка, има право да се прекрати, да се откаже договора. Вие поставяте нещо, което може да бъде разгледано като подобрение. Факта е, че а, в случай на неспазване потребителя може да вземе мерки, а но как може да се даде съгласие и кога трябва да се даде преди или след? Това трябва да се уточни. Аз не съм съгласен с точката, която изключва клаузата за индивидуалното договаряне. Има възможности в някои случаи потребителя да бъде е, обект на злоупотреба. Тук може би трябва да се добави още нещо, а, за типовия договор и трябва този доклад да бъде изтеглен, да няма възможност а, да се прилагат договорните клаузи и мисля, че това също е, трябва да е обект на а, обсъждане. Вие казвате, че имаме 3 месеца за да се намери компромис, да се надяваме, че ще можем да го направим. Нашата главна цел е да не се влушават правата на потребителите във всичките държави членки оценки, Трябва да се каже на потребителите, че ние не искаме да а, намаляваме техните права. Аз сега ще кажа нещо, което е на спортна тематика, но не на футболна. А, така че аз предпочитам една а, метафора от фигурното а, пързаляне. Е, има а, а, волна програма и задължителна програма. За съжаление, ние трябва да приложим задължителната програма, за да може да се включат всички важни неща, които са важни и за духа на документа и за целия пазар. А свободната програма вече ще можем да постигнем нещо оригинално, като същевременно приемаме някакви рискове, защото вие знаете, казахте, че за да може човек е, да получи отлична оценка на края на състезанието по фигуропърсаляне, трябва да се справи и с задължителната и с волната програма. Благодаря, господин Рошфор, е, за вашия прагматичен подход е, не бяхте е, груп, тактично казахте кой тактично не казахте кой ще подкрепяте на матча. Това ще е във ваш интерес, разбира се. Госпожа Тюренен, искам да приканя колегите да се изказват по-бързо и да се фокусират върху структурните въпроси, защото имаме доста работа по дневния ред. Господин Шваб ще поговори с докладчите в сянка и за бъдеще, така че сега давам думата на госпожа Тюренен. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговия доклад. Искам в началото да кажа, че темата е изключително голяма и изключително комплексна. Вие като докладчик имате много работа, ние като докладчици в Сянка имаме много работа. Трябва да видим как какъв е смисъла на всеки един член, как функционират кръстосаните референции. Доста работа има. Ще дам коментари от предварителен характер днес. Харесвам факта, че приемате критика относно структурата. Това е нещо положително. Това, което ме съмнява в момента е какъв е статута на глава първа, втора, трета, нещо, което каза Евелин. Трябва да има повторно преписване. Е, е, е, вижда се, че чрез това преписване липсва голяма част от текста, която имахме преди. Какво ще стане с този текст? Ще се възстановили или не? Мисля, че трябва да има някакъв вид консолидиран текст. По отношение на графика, аз искам поне да имаме няколко седмици вакансия, Искаме се да има изменения, за да имаме дискусия по същество. Мисля, че най-малко на 20 септември трябва да имаме възможност да. До 20 септември трябва да имаме възможност да внасяме изменения. Т.е. да има по-дълъг срок. А сега по главите, които представихте днес, има някои подобрения. Това каза и господин Рошфор. Е, има някои опростявания обаче, трябва да кажа. Този среден път, е, за който говорите, е леко проблемен. Защо? Принципно, още в началото, в член 4 определяме основата. Казвате пълна хармонизация с изключение. За мен е много по-ясно да се каже, че принципа е минимална хармонизация с изключения и във всяка една глава трябва да се даде в началото основния принцип. Значи, кой е основният принцип във всяка една глава и какви са изключенията във всяка една глава? Така ще, направят, е, ще направите нещата по-логични. Глава четвърта. Имам нещо, което искам да повторя относно доставките, допълнителния срок от 7 дни и това не е от полза за потребителя, е, защото ако имаме възможност за отказ от договора и имаме срок от 37 вместо 30 дни, не знам дали това ще е кой знае от каква полза за потребителя. Член 24 тази пълна хармонизация трябва да се обмисли, защото това навлиза твърде дълбоко в националното законодателство. Може би това не е толкова разумно, когато се говори за пълна хармонизация. Член 26, е, Евелин и Рошфор казаха много по този член. Добре е, че казвате, че държавите членки трябва да направят нещо повече. Този среден път е добър. Добре е да се говори за пропорционални и ефективни мерки. Тази форма на скрининг или тест, какви са критериите, дали имаме пропорционалност и ефективност? Кой решава това? Кой решава дали тук има пряка връзка с потребителите? Има известна неяснота. Ако се допитаме до юристите в държавите членки, е, ще имаме проблеми и притеснения за тези рамки, които се задават е, за целия Европейския съюз. По член 28 използвате целия модел. Е, Рошфор каза, че това е нещо интересно и аз също смятам така, но мисля, че тук се създава несигурност. Това трябва да се обсъди и трябва да задълбочим дискусията тук или на заседанието на докладчиците в сянка по член 5 в член 30 ограничавате приложеното поле само до определени договори. Тук мисля, че трябва да се включат всички конкретни договори. Мисля, че трябва да проведем едно заседание, такова каквото предлага господин Харпър. То е изключително важно. Смятам, че е добре, че вие си дадохте достатъчно време, но и ние като докладчици в сянка трябва да имаме в също време, затова ви моля да има увеличаване на срока до 20 септември, за да имаме всички шанс да поработим. Има някои големи пречки, това определено е така. Ще има изменения, трябва да има удължаване на срока и да видим какво ще стане. Като а, човек, който замества докладчика в сянка от моята група, искам да направя няколко коментара. Ще направя коментари от името на председателя. Нека да погледнем първоначалният документ на господин Шваб. Ето го в моите ръце. Жалко е, че вие не го донесохте днес. Може би някои от вас го имат в папките си. Предишният документ според мен беше по-ясен. Сега предоставяте една по-масштабна версия, която малко ни обърква. Сега, онова, за което говорите тук, целенасочена хармонизация на глави 1, 2 и 3, подбрана хармонизация по глави 4 и 5 и нови идеи по глава 6 относно как как комисията и държавите членки могат да работят заедно, за да превърнат това предложение от едно предложение на пълна хармонизация в едно смесено предложение. Мисля си, че ще имаме нужда от една по-добра представа за това как се тръгва от първо ниво към хармонизация на по-високо ниво. Това, което каза госпожа Тюронен, неправилно. Вие с докладчиците всяка трябва да се договорите за някакви конкретни условия. И ясно ме е като председател, че мнозинството от хората в комисията не искат да има хармонизация надолу по веригата. Всичко, което имаме сега, не трябва да се влушава и не трябва да води до по-лоши условия за потребителите. Трябва да се помисли по този аспект. От друга страна се мисля, че е разумно да се постигне хармонизация там, където е възможно. Малко се притеснявам по отношение на вашия анализ относно така наречените черни и сиви клаузи. Като се има предвид нашата практика, ние успяхме да постигнем черни клаузи за нелоялните търговски практики. Малко ме обърква това, което казвате, че може да имаме е, черен списък, обаче в допълнение към него ще могат да се поставят а, е, неща. Какво ще стане обаче, ако някоя държава членка постави нещо в сив списък, а пък друга държава членка го е поставила в черен списък? Това не е разумен подход. Ако ще имаме черен е, списък, трябва да има някакъв вид. А, клаузи, които да казват кога се вписва нещо в този списък, за да може да има поне някакъв вид а, обща основа за държавите членки. Аз предлагам да се срещнете с докладчиците в Сянка някъде до 12 юли на 12 юли може да се съберем отново. Сега имаме консолидиран текст и можем да се опитаме да създадем последен окончателен набор от цели за всеки един от елементите и оттам нататък да се работи е, по е, проекта в следващите месеци мисля, че ако докладчите в сянка подкрепят този подход, включително госпожа Гебхар, ще може да преминете към подробностите. Ако ми позволите като председател, не ми се иска да стигнем до положение, в което има фундаментална разлика между вас и докладчите в сянка относно структурата. Съжалявам, че господин Рушфор не слуша това, което казвам, ама то е доста важно. Моля ви в следващите две седмици да се договорите относно основната структура на предложението, за това как тези основни елементи се свързват един с друг. Тук по вашия стар документ, така ще има ясна основа за работа. Ще има много изменения, разбира се, защото няма да има споразумение относно нивото на минимална хармонизация, но нека поне да има някакъв някакъв стратегически подход, който да ни представите до 12 юли. Ако това стане, това ще е добре. Имаме 3 минути. Господин Трантафилидис, иска ли да направи кратък коментар? Ако е необходимо, ще ви дадем думата пак след гласуването. Благодаря. Благодаря, господин председател. Що се отнася до е, глави 4, 5 и 6 на предложените изменения, мисля, че беше постигнат напредък по посока на пълната хармонизация. Въведени бяха някои разпоредби, които дават възможност на държавите членки да постигнат по-високо ниво на защита. Искам също така да подчертая, че в директивата трябва да защищаваме нашата позиция пред комисията и съвета. Тогава, когато се връщат стоки, не съм сигурен, че идеята предложена тук ще помогне и, и нито на потребителите, нито на търговците. Е, би трябвало потребителите да имат право на незабавна компенсация, ако са им предложили некачествени стоки. За, че, за, за 5А, което ограничава правото на потребителите за отмяна на продажбата, според мен това не е добре. Кой определя е, дали неспазването е, е дребно или голямо? По 28 възможността да се увеличи гаранцията над две години е, е важна, но докладчика е, е изтеглил текста, че ако бъдат заместени е, стоките, заменени стоките, е, гаранцията не се увеличава. Сега по въпроса за черния списък, не знам дали това е подобрение. Сега ще дам доклад, че ще дам думата на госпожа Уолис от Комисията по правни въпроси. Благодаря, господин председател, и благодаря ви за поканата да бъда тук днес. Много благодаря на господин Шваб за усилената работа. Мисля, че от гледна точка на нашата комисия сега вече ще трябва да разгледаме много внимателно общата картина, за да може всичко да бъде включено. Много е трудно да се даде становище първоначалното ми усещане, слушайки дебата днес, е, че ако искаме да постигнем това, което искаме да постигнем, наистина трябва да тръгнем от тук. И се питаме дали не стават нещата толкова сложни. И съгласна съм с вас, господин председателю, че ако няма съгласие по структурата, ще стане почти невъзможно да се намери начин да се а, е, процедира напред. От е, гледна точка на нашата комисия, по-късно аз ще присъствам на групата, е, на заседанието на групата експерти по договорното право. Е, и е, според тях ние би трябвало да имаме много високо ниво на е, потреби, потребителска защита или за защита на по-слабата страна, защото иначе този инструмент няма да бъде обект на избор. Питам се дали не мога да направя едно предложение. Няколко души днес се изказаха и споменаха британското право за отхвърляне като една от трудностите, която засяга правата на човека. Аз мога да цитирам един френски пример и един немски пример. И мисля, че би било полезно да се изготви списък от тези въпроси, по които хора смятат, че може да има връщане и, и, и да се работи от там нататък и да се решат някои от тези по-трудни проблеми, за да може да се постигне правилен подход. Може би списъкът ще бъде дълъг, но ще трябва тези проблеми да бъдат решени един по един, по някакъв начин. Да, благодаря на Даяна Уолес. Ние е, мисля, че Имаме някакъв подобен списък още от преди изборите и също така мисля, че въпроса за общата рамка, общото задание, мисля, че е включено и в е, структурата. Мисля, че това беше на равнище комин във вашата, във вашата а, графика. А, докладчика не слуша това, което говоря, така че аз мисля, че се хабия напрасно. Анда, слушаш ли? Аз всъщност говорех за общата рамка, която ти беше включил в твоята структура, представена като къщичка. Сега преминаваме към гласуването. преди да преминем гласуването по същество, по двата доклада, които имаме пред нас, искам първо да ви представя нещо важно, което беше обсъждано вчера от координаторите. Мога ли да помоля за тишина? Това е важен момент. Както знаете, мога ли да помоля за тишина, казва председателя? Моля ви. Комисията по условията на комитология, процедурата по комитология, отговаря за всички предложения, които са изготвени от предишния парламент. Вчера на заседанието на координаторите се реши да се разглеждат тези въпроси първо от координаторите за да се прецени дали комисията а, не надвишила правата си а, и дали а, съответната мярка не зачита принципа на субсидиарността. И това е важно, вие разбирате това. Ние разгледахме вчера много подробно с комисията на а, търговията с. с а, тюленови продукти. Комисията изпрати една проекто мярка, която ние получихме на 19 май. И Технически имаме до 11 август да разгледаме този документ. Самия регламент е, е предвиден да влезе в сила на 20 август 2010 година, т.е. след малко повече от един месец, така че ние ще трябва да го одобрим рано. Обсъдихме с комисията вчера и по време на заседанието на координаторите някои подробности координаторите гласуваха с един въздържал се да предложим да препоръчаме да не се противопоставяме на мярката, за да може когато влезе в сила мярката на 20 август, да има и мерки по прилагането едновременно с това. И а, това е една много важна точка, която ние разгледахме подробно. Искам да ви помоля да гласувате по този въпрос, но преди да направя това, искам да помоля госпожа Лоли също да добави този коментар, тъй като тя е много по-запозната с съдържанието на регламента. Благодаря, господин председател. Мисля, че ние всички се запознахме много добре с този въпрос през миналия мандат. Той беше обсъден много задълбочено, много подробно от всички групи докато се стигне до окончателния текст, който е много сложен. Той е, предполага много внимателно прилагане, за да може някои страни да могат да защищат да, да, да продължават с тази търговия, за да може да се отговори на някои традиционни а, а, традиционния поминък на някои общности. Е, това беше една много тежка задача, която ние представихме на комисията от гледна точка на прилагането на правилата за приложение на регламента. Е, вчера изслушахме подробното изложение на комисията за това какво са правили те, откъде са почерпили вдъхновение от сходни нормативни актове, за да може да се стигне до възможност за независимо прилагане на този закон. Аз съм сигурна, че те са се справили много добре и много внимателно. Също така мисля, господин председател, имайки предвид е, е, много е, внимателно заложените от вас основи, мисля, че ние ще бъдем в много затруднена ситуация, ако се опитаме да а, решим а, и предвид а, факта, че август е много близък и мисля, че най-добрият начин, по който можем да а, о, о, зачетем волята на тези, които лобираха Необходимо е комисията да докладва, да ни докладва едва следващата година и мисля, че ние сме защитени. Мисля, че най-доброто би било да се гласува положително, за да може този нормативен акт да влезе а, да, да, да влезе а, в сила. Нямах предвид дълъг дебат, но госпожа Гепхарт иска думата. Благодаря тъй като в моята политическа група би трябвало да се въздържим, аз искам да поясня защо препоръчвам точно това, за да знаят именно хората за какво става дума. Вчера се въздържах на заседанието на координаторите, защото цялата тази процедура на мен не ми стана ясна. Аз не разбирам защо в мерките за приложение текстът на директивата или на регламента се взема в по-голяма степен и то в изменена езикова форма, а определени понятия като нон-профит, например, не са включени. Това за мен чисто процедурно не е ясно. Аз не гласувах против, защото на въпрос на председателя Европейската комисия отговори ясно, а въпроса на председателя беше дали в първоначалния текст на регламента, член 3, където нещата са изяснени съвсем ясно, дали точно този текст ще се включи в мерките за приложение. Европейската комисия каза да във всички случаи. Това е причината, поради която аз си казах добре, ние няма да отхвърлим тези мерки за приложение, обаче остава несигурността защо в мерките за приложение се избира друг текст, друг изказ, отколкото в регламента и за това аз препоръчах на моята парламентарна група да се въздържи в гласуването. Уважаеми колеги, нямах намерение да се проведе дебат, но ако има интерес и ако искате пълен дебат, ще трябва да а, стане това днес след обед, защото тази сутрин вече трябва да гласуваме. Чувам, а, имам тук двама заявили се и тъй като координаторите гледаха текста, координаторите казват това е нашата препоръка – и ако не сте готови да я приемете без дебат, е, причината, поради която трябва да решим въпроса днес, е поради графика. Знам, че нещата е, се забавиха, но е изключително важно да обсъдим това днес. Секретарията ще ви предостави документи, ще се разгледа този въпрос днес в 4.30, защото това е единствената възможност, която можем да разгледаме освен ако не искате сега да го гласуваме. Без дискусия. Аз съм, аз съм лесен. Имаме тогава допълнителна точка в дневния ред в 4.30. Подробностите за мерките по прилагане могат да бъдат намерени в интернет а, значи, ако искате да гласувате, трябва да се съберем в 4.30. В 4.30 ще се занимаваме с тази точка. Говори се нещо извън микрофон. По кое време ще се гласува, в зависимост от това колко ще се. А, обсъжда. Ако искате да гласувате, трябва да бъдете в залата в 4.30 за дискусията. Ще бъде ли възможно да има представител на комисията, за да ни даде а, а, обяснение, а, е, ще поканим. А, а, пред, предлагам да гласуваме сега. Нека да видим дали тази, под, това предложение се подкрепя от мнозинството. Искам да кажа нещо. Смятам, че ръководството на работа тук не е добре. Господин Харбър, вие знаете много добре, че докладчикът беше в мълцинство, когато се гласуваше. И за това, според мен, всички докладчици трябва да имат още веднъж възможност да кажат нещо и не трябва да се съкръщава времето за изказване на всички. Докладчикът не може да говори сам пред комисията. Извинявайте, процедурата просто не е коректна. Okay. Well, I don't think the rapporteur has spoken. Не смятам, че докладчика говорила, аз просто само поисках мнението, така че е, всъщност комисията трябва да реши въпроса. Добре. Може да гласуваме, дали да гласуваме сега, но ми се струва. Е, аз че, че ще бъде по-добре да имаме възможност за обсъждане. Моето предложение е не след обед да се занимаем с този въпрос, ми се струва по-добро. Господин председател, това е господин Шнап, който казва, че днес след обед всички няма да могат да присъстват, няма да присъстват в пълен състав и за това предлага да се отложи това обсъждане за юни. Можем да го отложим за юли, защото е, нарушаваме графика. Не е наша вината, тъй като едва сме получили, сега получихме предложението и това е единствената ни възможност да го обсъждаме. Именно за това го включих днес след заседанието на координаторите и всъщност мисля, че нямаме альтернатива. Това е, е което мога да ви кажа. Добре, в 4.30 ще обсъдим. Ще помолим комисията да дойде. Моля, бъдете и вие тук, за да може да обсъдим и да гласуваме предложението. Господин Ариас, днес след обед аз не мога да дойда, защото пътувам за Испания и ако тази дискусия трябва да се състои днес след обед тук. Аз предлагам да отложим гласуването. Кристин има думата. Господин председател, аз направих официално предложение. Нека да видим дали моето предложение да се гласува сега има, а, бъде под, а, подкрепено от мнозинството от комисията. Това е а, де, демокрацията. Ако всички координатори действат бързо и във всяка политическа група можеше да обясни позицията си за една минута, отдавна да сме гласували. Аз просто не разбирам защо по тази процедура се действа. Добре, ще мога да, да направим и това. Това означава, че ако координаторите искат да обяснят позицията, госпожа Гепхарт обясня. Госпожа Рюле. Аз препоръчвам на моята политическа група да гласува за последните причини. Съществува опасност, а съществуват и белези за това, че се заобикалят забраните за внос и за това аз смятам, че допълнението за non-commercial е правилно, обаче комисията представи две точки, които не бяха особено убедителни. Едната точка е, че съществуващите правни текстове си остават в основата, т.е. текстовете, които сме приели и второ, че ние на 12 август накрая ще трябва да започнем с транспонирането, така че в есента трябва да имаме същата ситуация. В Канада започва лова и ние няма да сме направили нищо до тогава в противен случай. Затова аз казвам да гласуваме сега за, да приключим всичко и в 2011 година ще получим доклада на комисията. Благодаря, госпожа Рюле. Господин Шваб, можете ли да ни кажете позицията? Аз се присъединявам изцяло към позицията на госпожа Рюле. Господин председател, с нощи водихме дискусията. Знам, че това е един много деликатен въпрос. Знам, че получихме имейли от различни екологични организации, организации в защита на животните. Идеята не е да а, започваме отново дискусията за а, търговците, за онези, които ловят тюлени. Първоначалният регламент трябва да отговаря и на нови регламент. Даяна Уолес обясни процедурата. Необходими са ни много солидни мотиви, за да отхвърлим това предложение на Европейската комисия. Един друг аргумент е, че този регламент влиза в сила в през август и няма да решим много неща, ако се противопоставим. Аз предлагам да гласуваме сега и да одобрим предложението на комисията. Чухме всички координатори е, и така. Добре, нека да гласуваме. Съгласни ли сме с препоръката на координаторите да не се противопоставяме на мерките за приложение? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега втората точка. Комисията съгласна ли е, че ние трябва да помолим е, председателския съвет е, за е, бързо приемане, за против, въздържали се, приеме се. Благодаря ви. Ако искате подробности, имаме ги. Сега да преминем вече към другото гласуване. Нека да проверим. Ще гласувам електронно, защото имаме доста изменения. Колко човека са тук? Нека да проверим сега. Всички от НП моля да гласуват електронно. Гласуването приключи. Колко гласа имаме? 12. Трябва да имате 14. Още веднъж. И така гласувайте всички, които сте от НП. Имаме 14, добре. Не, сега имаме 15. Който е гласувал късно, моля да оттегли гласа си. Може ли някой да не гласува от тази страна? Господин Карас няма да гласува. Добре. Има ли още някой от НП, който иска да гласува? Вие се въздържате. Добре. Онези, които са за от НП, нека да гласуват сега. Просто за да проверим. Сега сме 15. Може ли просто един човек да не гласува? Онези, които са за да гласуват. Добре, стигнахме до 14. Сега ще направим същото с социалистите и демократите. Онези, които са за от социалистите и демократите. 8. Днес сте малко под обичайната си цифра. Останалите групи, колко? Четирима либерали тук ли са? Добре. Добре. Доклада на господин Шасковски ЕИП Швейцария. Господин Шасковски, искате ли да кажете нещо преди да гласуваме? Искам да благодаря на всички, които ме помогнаха с доклада доклада, първо секретарята, съветниците от моята политическа група и докладчиците в Сянка, които положиха огромни усилия, за да може този доклад да е готов за днес. Благодаря. И така, започваме. Гласуване параграф 7. Параграф 7, изменение 1, господин Кройцман. За. Против. Приема се. Изменение 2, господин Кройцман. За против, въздържали се, приема се. Параграф 10 с устно изменение, което е включено в списъка за гласуване, то е от докладчика за, против, приема се. Параграф 10а, нов, изменение 3 от господин Часковски и господин Караш с устно изменение. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 3 отпада. След това параграф 10б нов. Отново с устно изменение. За. Против. Приема се. Изменение 4. От мен самия. За. Против. Приема се. Параграф 12а. Изменение 5 с устно изменение от господин Ческовски. За против, въздържали се, приема се. Изменение 5 отпада. Изменение 6 на господин Кройцман за, против, приема се. Изменение 7 на господин Кройцман за, против, приема се. Изменение 8 с устно изменение на господин Кройцман за, против, приема се. Изменение 9 на господин Кройцман за, против, приема се. Изменение 10 с устно изменение от господин Часковски за, против, приема се. Изменение 10 отпада. Изменение 11 от господин Часковски, за, против, приема се. И сега окончателно гласуване по електронен път, за да запишем резултата. В точния му вид гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се 32 гласа за 2 против. Няма въздържали се. Поздравления, господин Ческовски, по отличния ви доклад. Преминаваме нататък. Доклада на господин Ариас по отношение на доизграждане на вътрешния пазар, по отношение на електронната търговия. Докладчик иска да каже нещо преди да гласуваме. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на политическите групи за начина по който ми помогнаха в подготовката за доклада и напредък, който постигнахме преди гласуването. Благодаря на докладчиците в Сянка, на секретарията на комисията, както и съветниците в рамките на моята политическа група. Така, преминаваме към гласуването. Благодаря на докладчика. Изменение 49, параграф 1а нов. За, против, приема се. Изменение 50 и 56 са идентични. За, против, приема се. Изменение 51 от Луи Грек. За, против, приема се. Изменение 52 от господин Кели. За, против, Приема се. Изменение 53. Госпожа Макларкин. За. Против. Приема се. Изменение 54. Господин Де Йонг. За. Против. Приема се. Изменение 59. От много колеги. За. Против. Приема се. Преминаваме към 55 на господин Льокигор, За. Против. Приема се. Изменение 58. Господин Де Йонг. За. Против. Отхвърля се. Изменение 57. Корея де Кампус за. Против. Приема се. Имаме компромисно изменение. Номер едно за. Против. Приема се. Това означава, че 61, 60 и 63 отпадат. 64, освен това. Шестдесет и шест, господин Рошфор. 62. Добре, то не е в компромиса. 62. За, против, отхвърля се. 66. Господин Рашфор. 65 не е в компромис. Добре, моя списък е различен май. 65 на госпожа Тюрюнен. За, против, отхвърля се. Нека да преминем към 66. Господин Рошфор за разделно гласуване, първата част на изменение 66. Гласувайте по електронен път по първата част на 66. Гласуването приключи. Приема се. Втората част на 66. По втората част електронно гласуване. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се 22 за 12 против. 68 на господин Шваб. Гласувайте, моля, по 68, електронно гласуване. Гласуването приключи. Приема се 17 на 15. Изменение 67. Прав ли съм? Шестдесет и девет е следващото. Изменение 69 за, против, приема се Комисията по промишленост, параграф 13 за, против, приема се. 14 на същата комисия за, против, приема се. Промишленост 30 за, против, приема се. Параграф 6. Изменение 70 за, против, приема се. 71 за, против, приема се правни въпроси, параграф 11. За, против, приема се. Правни въпроси, 12. За, против, приема се. Изменения 72 и 73 са идентични. За, против, приема се. Промишлено 6. За, против, приема се. Изменение 76. Госпожа Корхова, За, против, Отхвърля се. 74 Ханс Петер Майер. За. Против. Приема се. 75 няма да се гласува, то е езиково. Комисия по правни въпроси, параграф 1 за, против, приема се. Промишлено 17 за, против, приема се. Изменение 77. Корея де Кампус за, против, Приема се. 78 докладчика за, против, приема се. Правни въпроси, параграф 2. За, против, приема се. Параграф 15. Правни въпроси за, против, приема се. Параграф 3 от Комисията по промишленост за, против, приема се. Стигаме до компромис номер 2. За, против, Приема се. Директно отиваме на параграф 2 от Комисията по промишленост. За, против, приема се. Параграф 13. Правни въпроси като допълнение. За, против, приема се. Параграф 8а. Нов. 84, 85 и 98. За, против, приема се. Промишленост 15 за, против, приема се. Компромисно изменение 3. За, против, приема се. Отиваме до 86. Това е допълнение. Гласувайте, моля, по 86. Гласуването приключи 21 на 13. Приема се. Промишленост, параграф 31 за, против, приема се. Изменение 90 оттеглено, 91 на за, против, приема се. 92 за, против, приема се. на изменение номер 4 за, против, приема се. Сега стигаме до Стигаме до правни въпроси 16 и промисленост 4 като допълнение. За, против, приема се. Изменение 101. За, против, май ще гласуваме електронно. 101. Гласувайте, моля. 101. Гласуването приключи. Приема се 22 на 12. Изменение 102. Гласувайте, моля, електронно. Гласувайте по 102. Гласуването приключи. Приема се 18 на 15. 99 на господин Де Йонг. За. Против. Приема се. 100. Кройцман. За. Против. Приема се. 103. Господин Грек. За. Против. Приема се. Компромис номер 5 към параграф 11. За, против, приема се. Отиваме на изменение 110 на господин Дейон като допълнение. За, против, приема се. Изменение 113 на господин Кели. За, против, приема се. 114 на господин Кели. За, против, Приема се. Може ли да гласуваме блок по измененията на Комисията по промишленост от 16 до 21? 18, 19, 20, 21. Приемате ли блок? Приемате. Всички на едно. От 16 до 21 за. Против. Всички се приемат. Изменение 116 към параграф 12 за. Гласувайте, моля, електронно по 116. Гласуването приключи. Приема се 20 на 12. Изменение 115. За, против, приема се. Промишленост, параграф 7. За, против, приема се. 120. То е оттеглено. Добре. 118. За, против, приема се. 117 за. Май ще гласуваме електронно. По 117 гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се 23 на 12. 119 е езиково. Сега параграф 16а нов от 121 до 123. Четири изменения. Кой е за? Против? Приемат се. Правни въпроси 14 за. Против? Приема се. Промишленост 1 за. Против? Приема се. 125 на госпожа Тюренен за. Против? Правни въпроси 8 за. Против? Приема се. Правни въпроси 17 за, против, приема се. 126 на госпожа Тюренен. За, против, приема се. Може ли трите поправни въпроси да ги вземем блок? Добре, за. Не. Не искате. Казахте не, така ли? Да няма. Добре, по-отделно. Номер 5. За, против, Приема се 6. За. Против. Приема се 10. За. Против. Приема се. Изменение 127 на госпожа Тюренен. За. Против. Отхвърля се. 128 Рошвори Кройцман. За. Нека да гласуваме електронно. 128 на господин Рушфор. Гласуването приключи. Отхвърля се 21 против 12 за изменение. 129 на господата Жован и Легрип. Гласувайте, моля, електронно. По 129. Гласуването приключи. Приема се 17 на 16. Комисия по промишленост 22 за. Против. Приема се. От 130 до 132 за. Ще гласувам електронно. 130, 131, 132. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се 26 на 7. 133 е оттеглено. 134 Кройцман и Мандерс. За. Против. Приема се. Джури 3. За. Против. Приема се. 136 на Кройцман. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се 20 на 13. 135 и 137. Това е като допълнение за, против, приема се. Промишленост 5. За, против, приема се. 139 господин Грек. Гласувайте, моля, по 139. Край на гласуването. Отхвърля се за 20 против 138 на госпожа Тюранен. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа против джури, 19 за против приема се, 140 за против въздържали се, приема се. За 141 за, против, приема се. Промишленост е, за, против, приема се. Правни въпроси за, против, приема се. Компромисно изменение 6. Кой е за? Против? Приема се. И сега преминаваме към 142 всъщност не е в компромисното изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. Преминаваме към джури 18 за, против, приема се. Изменение 146 за, против, приема се. 148 на докладчика за, против, приема се. Сега следващите може ли да гласуваме анблок? Значи, е, ИТРЕ 23, 26, 28 за против е, приемат се. Компромисно изменение 7 за против приема се. Преминаваме към ИТРЕ параграф 12 за против коза. Е ИТРЕ 12 против Приема се. Джури 7 за. Против. Приема се. 153 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 8 за. Против. Приема се. Преминаваме към ИТРЕ параграф 8. Може ли да разгледаме поправките на ИТРЕ заедно за против въздържали се приема се изменение 158 на докладчика за против приема се 160 пада 159 моля гласувайте мисля, че тук трябва да гласуваме електронно 159. 159 е Моля гласувайте открито. Да, явно мнозинство. И 311 за. Против. Приема се. 161 за. Против. Приема се. 164 и 165. Е, приема се. 166 и 163 коза. Е против, приема се. 162. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 15 за, 19 против. Сега преминаваме към точките от преамбюла. Изменение 14. Кой е за? против, приема се 15 за, против, приема се 16 и 17 за, против, приема се 18 за, против, приема се 19 за, против, приема се 20 и 21 за, против, приема се е, точка от преамбила А, за против приема се и 3А за против приема се. Точка С, изменение 22, кой е за? Против приема се. И 3Б за против приема се. Д и Е за, но ако нямате нищо против, кой е за? против, приема се. И сега изменени 23, коза, против, приема се. 24-25 пада, отиваме на и 3 е за, против, приема се. Изменени 26, за, против, приема се. 27 за, против, приема се. Б за против приема се. И 3J за против приема се. Точка от преамбил ЕА 28 за против приема се. Изменение 30 за против приема се. Изменение 29 като допълнение за против приема се. Джури в блок, ако нямате нищо против коза. Е против, приема се, това, тези трите се приема DJ и F, 31 за, против, приема се, 32 за, против, приема се, 33 за, против, приема се, 35 за, против, Приема се 34 за, против, приема се. Джури и за, против, приема се. 36 за, против, приема се. 37 за, против, приема се. 39 за, против, Всъщност 39, нека да гласуваме електронно. Край на гласуването 20 на 14. Приема се изменение 41. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването пада 14 за, 18 против, 42 за, против, отхвърля се 40. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Пада 15 за, 19 против. Изменение 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 16 за 18 против. Сега преминаваме към един блок Jury FGI и I3G за против. Всички се приемат. Изменение 43. Кой е за? Против. Приема се. 44 за против. Приема се. Итре H за, против, приема се. 45 на господин Кройцман за, против, приема се. 46 на госпожа Макларкин с разделно гласуване. Започваме с първата част. Кой е за? Против? Приема се. Втора част на 46. Моля, гласувайте електронно. Край на Тук хората малко бавничко гласуват. Край на гласуването. 22 на 7 приема се. Сега предлагам Джури CH и ИТРЕ Ай заедно. Гласуваме на блок. За против приема се 47 за. Против приема се 48 за. Против приема се. Преминаваме сега към... Всъщност тези не трябва да ги гласуваме май. И сега преминаваме към проекто документа като цял. Моля гласувайте за целият документ електронно. Край на гласуването. 32 ма за, 0 против. Много благодаря. Поздравления. Благодаря на, госпо... на докладчика и на докладчиците в Сянка. Това ще бъде важен доклад за бъдещата ни работа. Uh, now, um, vote, Искам да помоля колегите, които искат да напуснат след гласуването, да напуснат тихичко. Аз имам 8 души, които искат да се изкажат по въпроса за господин Шваб, плюс комисията. Исках да позволя на госпожа а, а, Шадел Молсе вие няма да бъдете през юли, така ли? Няма да присъствате през юли, на заседанието през юли. Аз по-скоро бих ви дала повече време, ако искате набързо да представите доклада си. Добре, мога ли да предложа следното? Мисля, че Нямаме достатъчно време за пълно обсъждане с докладчиците в Сянка, а вие бихте искали да представите вашите идеи по въпроса. Така че има две възможности. Или да отхвърли, да, да отложим до юли или да, дам, да ви дам по една дума за а, да представите доклада. След това вече вие всъщност трябва да решите. Добре. Ако слуша господин Шваб, ще дам на всички, които споменавам, на цитираните делегати ще имат по една минута да коментират по въпросите и след това ще дам думата на господин Пронг. Ще се опитаме да приключим до малко след 11 часа и след това госпожа де Музе ще си представи доклада. Имате думата. Uh, благодаря, господин председател. Имам един въпрос към докладчика, тъй като говорим за структурен подход. Е, чухме, че всичко е лошо, че нищо не можем да приемем. Искам да разбера какво смятат социал-демократите, какво е конкретното им предложение, каква е философията, защото чухме подробна съпоставка с френското право, с германското право. Искам да ви напомня, че имаме 27 държави членки. Това не е едно правно занятие, в което си сравняваме юридическите системи. Искаме да имаме визия, да дадем по-добра защита за нашите потребители и да улесним и бизнеса. Какво става, госпожо Гепхарт? Къде ви е визията? Госпожа Гепхарт не е докладчик, така че няма да й давам думата, макар че съм сигурен, че ще го направи някъде за бъдеще. Господин Лехнер. Er- Господин Лехнер, благодаря. Кратко е времето, обаче аз искам да кажа само едно изречение. Проявявам разбиране към казаното от вас, но госпожо Гепхарт, не трябва да се забравя, че хармонизацията винаги означава малко по-добро положение на правата на потребителите и а, това е съвсем в духа на Европа. Ако ние действаме така, че по принцип вискаше или английското а, английската правна уредба за денонсиране на договора се разглеждат, аз мисля, че ние никога няма да затворим страницата на тази книга, защото материята е много комплексна. Аз е, имам много голям е, респект пред френското право, обаче не смятам, че е, това е най-правилното решение. Казвам това, защото имам респект към традицията а не към правилността на правната уредба. Материята е комплексна и за това смятам, че предложението на господин Шваб внася много подобрения. И е, смятам, че е, трябва да се е, обобщат малко нещата. Е, директивата за потребителските стоки, например, има малко общо с клаузата за злоупотреба е, от е, друга директива и те могат да се разглеждат съвсем отделно. Ние се въртим в един кръг. Аз се занимах много интензивно с предложението на комисията, а междувременно, но тогава измина време и ние забравяме нещата. Повтаряме се в тази дискусия и според мен можем да дискутираме по същество само когато ако не сме един единни, да не се е, караме помежду си сега. Е, тук става дума за законодателен текст и би трябвало да действаме стъпка по стъпка. Благодаря. Микрофон. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че е по-добре, ако днес е, разгледаме е, всичко това свързано с директивата, а не по-късно, когато тя трябва да бъде транспонирана от държавите членки. Мисля, че най-важното е да е, бъде направен разбираем текста на тази директива, така че да се намери правилния баланс между правата на потребителите и гарантирането на тези права. Правата на потребителите не могат да бъдат предлог за да се пречи на малките и средни предприятия. И това се отнася както за националните пазари, така и за общия вътрешен пазар. За това трябва да работим така, че по време на економическата криза този документ да се превърне във важна стъпка за консолидация на вътрешния пазар. Благодаря. Господин Жуван. Euh, Господин председател, първо позволете ми да кажа, че е, знам, че е, вие не сте е, магиосник, получихме текста късно, текстът е сложен, имаме една минута е, за текст. Текстът е изключително комплексен и е, трябва да се, а, направи, да се критикува работата на текст на оратора, но, но текстът е много сложен. В идеалния свят всичко би трябвало да бъде съвсем хармонизирано но а, идеалният свят не съществува. Имаме традиции, имаме история, и а, тази, човек е, плете един шал, докато намери най-доброто, най-малко лошото решение. В една проекто директива, която се нарича защита на а, а, потребителя, не би трябвало да има намаляване на тази защита. Ако има повече време, щях да поставя, да, да, да цитирам примери на членове, които биха могли да бъдат по добри одобрени. Това са член 5. Би трябвало да се добави срок за доставка, телефон да се добави, също така член 12, който също така урежда много важни а, а, права на потребителя, 14А, 27 за разумните мерки. Там въпросът е много сложен и би трябвало да си дадем време, за да можем да обсъдим членовете е, член по член. Не може е, изключително важно е да се обсъдят нещата, защото дявола в край на краищата е в подробностите. Uh, Съгласен съм напълно, господин Жовен. Текста не е идеален, само че никога нямаме достатъчно време за разискване в комисията. Аз съм казал това на хората, които изготвят календара. Ще имаме 45 минути за дискусия на 12 юли в понеделник. Ще започнем в 4 часа. Да се надяваме, че ще присъствате там. Имам едно предложение и се надявам, че господин Шваб ще го приеме. Сега виждаме пълния консолидиран текст на всички членове. Надявам се, че ще имаме възможност за обсъждане на структурата. В рамките на НП господин Шваб вече ръководи някаква работна група. Дано да има обща линия. Ванио, госпожа Ванио ще има думата. Виждам, че господин Баяк е тук. Вие сте в списък отново. Господин Абат, освен това, първо е госпожа Ванио. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Аз искам да посоча съвсем честно, че трябва да се огранича много силно по отношение на това досие. За мен нещата стават все по-конфузни що се отнася до а, договорите, сключени от разстояние, нещата стават още по-рисковани, а при услугите има много голяма правна несигурност. След това глава 4. Аз се опасявам, че нивото на защита е по-низко, отколкото в директивата. И аз изхождам от европейският аспект. Ние наистина трябва да вземем предвид и новите държави членки. Там, държават, там защитата не е достатъчна и ние трябва да я подобрим. И може би ние би трябвало да разгледаме всички членове един по един, например член 26. Потребителят не може да изисква да поставя изисквания, когато има малки отклонения от съответствието. Обаче тук са възможни и други варианти на текст и текста трябва да бъде направен по-точен. И сега предложението, което вие правите, е, да се приложи общ метод, когато са на лице всички предори. Аз мисля, че този метод е добър, защото ще имаме по-добра представа. Благодаря, господин Абат. Господин Абат. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Благодаря, господин председател. По този текст искам да кажа няколко неща. Първото е, че мисля, че както а, беше казано току-що, това е много прагматична стъпка. Съгласен съм с господин Гепхард. Не съм съгласен с госпожа Гепхард, че текста е по-лош, отколкото е предложено. Точно обратното. Това като мога да ви кажа, че мисля, че е необходимо да не само да подхождам юридически към нещата. Много неща не бяха казани. Трябва да се говори също така и за трансграничната търговия. Трябва да се състои, да се създадат възможности за трансгранична търговия. Не би трябвало да се разглеждат нещата само от юридическа гледна точка, а и да се забравя економическия подход. Нашата цел е да се създаде едно подобряване на економическата ситуация, както за предприятията, но също времено трябва да се защитят и потребителите. Това е директивата, която би трябвало да допринесе за растежа. И а, второто нещо, което мисля, че е изключително важно за нас като французи, да няма хармонизация без защита. Това е очевидно. Трябва да а, престанем да мислим, че хармонизацията може може да се извършива само с целите на хармонизацията. Европейските граждани сега искат повече. Има максимална, минимална хармонизация. Това се урежда в различни членове. Но аз говоря за философията на текста. Трябва да се съсредоточим на върху три неща е, вискаше, е, е, принудителното изпълнение и така нататък. Ние би трябвало да решим тези юридически несигурности и също така някои злоупотреби, които бяха споменати днес, но според мен това, което е много важно, директивата трябва да бъде съсредоточена върху най-важните неща, които водят до увеличаване на растежа, и а, приключвам. Аз всъщност давам а, по една дума на а, ораторите. Ще имате допълнително възможност да вземете по-подробно отношение. А, извинявайте. Аз вече казах, че става дума а, само за едноминутни изказвания. А, добре, съжалявам. Добре, не може е, за една минута да се обясни всичко това, което мислим за а, директивата. Аз присъединявам към колегите, които говорят а, за а, измененията. Мисля, че трябва да имаме поне до края на септември или поне до 20 септември, за да можем да изготвим измененията. Съжалявам, но имаме и други точки. Всъщност ние закъсняваме. Ще говоря малко повече повече по-нататък за графиците и за дебати. Сега ще дам думата на комисията. И след това отново колегата, докладчик ще има думата. Благодаря, господин председател. Знам, че нямаме много време и знам, че сме изправени с много голям проблем. Първо, що се отнася до комисията, ние смятаме, че това е една добра основа за компромис, която ни се предоставя тук. И мисля, че когато слушах дебата, смятам, че е много важно да се има предвид структурата, но същевременно и да се разглеждат различните членове, защото когато го сравняваме нещата, ще видим, че правата, които изчезват, всъщност не изчезват. Е, това е нашето становище. Но ако се прехвърлят нещата на държавите членки, тогава те ще бъдат натоварени с повече задачи. Но е, когато говорим за минималната защита, тази минимална защита трябва да се запази. Понякога е много трудно това да се направи ефективно. Комисията има редица технически бележки, ако ми позволите, ще, ви, ще ги изпратя на докладчика и на секретарията в писмена форма, за да може вие да вземете отношение по тях в по-нататъчния си дебат. В нашите технически забележки ние говорим повече там, където няма препратки, но няма да се впускам в подробности. Идеята на комисията е, че е важно да има гъвкавост за държавите членки, макар че в предишното предложение на тях се даваше много по-малко гъвкавост, отколкото сега, но мерките трябва да гарантират ефективна и пропорционална защита на потребителите, не всичко, което се е, назовава защита на потребителите, наистина защита на потребителите, някои неща трябва да бъдат е, направени от е, държавите членки, за да може е, правния акт да действа. И накрая комисията подчертава, че е, получаваме много оплаквания от потребители, които не могат да получат това, което искат по интернет, тъй като няма доставка по правни причини. Много е важно да се замислим и за това, за да можем да отворим пазари, които в момента са затворени по, поради правни основания. Ако можем да направим това, комисията смята, че ще можем да постигнем голям напредък и това ще бъде една ситуация, в която и потребителите, и производителите ще печелят. Благодаря. И сега ще дам думата на докладчика да обобщи и след това ще а, потвърдим графика. Благодаря, господин председател. Вие говорихте за тази игра на въже и аз ще се придържам към тази ваша мисъл. Искам да кажа нещо за структурата на предложението. Структурата, вероятно, е неразбираема за вас, защото на фолиото, което получихте, е представена само крайната структура, но не и начина по който тя е композирана. Защото всъщност самата структура е идентична с това, което представих преди три седмици. Госпожо Гепхар, вие трябва да прочетете по-задълбочено това, което съм представил. В първите две колони на глави 2 и 3 те бяха зелени, е, за хармонизация. Колони 4 и 5 са и зелено и червено, т.е. смесено, а днес говорих за втората част. Виждате, че и тук структурата е запазена. Първата част е, въобще не е изменена в нейната консолидирана версия. И днес ние всъщност обсъдихме отново е, втората част. Аз не знам точно какво трябва да включа от а, вашите предложения. На мен ми беше казано, че а, докладчиците в Сянка искат много внимателно да чуят за какво става дума и след това а, включих и предложението на колегата Турунен и а, госпожо Гепхарт, аз а, не искам изобщо да а, смятам, че трябва да бъда критикуван, че се съобразявам с съображенията с колегите, защото а, смятам и в бъдеще да отчитам отчитам техните предложения. Аз не мисля, че предложението ми е перфектно. Аз просто представих това, което съм направил до момента. Исках да представя резултатите. Естествено, че ще има изменения. Естествено, че аз проявявам готовност да дискутирам с вас. И последното, което искам да кажа, ние трябва да бъдем много внимателни, както биха казали французите, да няма фантазми в дискусията. Аз не искам да отхвърлям този текст за отхвърляне, т.е. за реджект той не е отхвърлен можем само да го направим по-точен. Например, има един английски индустриален, който дойде при мен и ме пита защо не махнахте този текст. Едните казват така, другите казват иначе, а нека да погледнем нещата как изглеждат в момента. Също се отнася и за Вискаше. Те не са засегнати, те ще бъдат запазени, както и този текст с реджект. И ако държавите членки не внесат никакви изменения, няма смисъл да се а, мисли кой ще проверява за съразмерност, защото а, тази съразмерност се проверява още към настоящия момент. За това цитирах решението на СЕО, защото СЕО извършва такава проверка за съразмерност а колегата Рошфор посочи, че може да се внесат някои подобрения по отношение на координацията. Съгласен съм. И още веднъж искам да посоча, че днес вие имате всичко, е, що се отнася до втора част. Първа част получихте преди една, две седмици. текстът е на немски език, не можа да бъде преведен на всички езици. От днешна дата има тримесечен срок, в който вие ще имате имате достатъчно време да внесете е, изменения и да направите предложения. Благодаря ви много за е, ценните коментари, които направихте до момента. Uh, Благодаря. По сроковете. На 12 юли ще има допълнителни разисквания. За сега това ще стане в 4 часа след обед, след Белгийското председателство. Отделили сме час и 45 минути за дебати, така че колегите, които днес не можаха да се изкажат, ще имат време. Госпожа Тюранен, по сроковете. Аз не разбирам немски, така че консолидирания текст ще го получа може би една-две седмици преди началото на вакансията. консолидирания вариант, където можем да видим съпоставка с предложението на комисията. Това означава, че реално ще имаме само две или три седмици за изменение, като не броим вакансията. Така че просто ви моля за една или две седмици да отложим нещата. Моля ви, това ще е честно, защото темата е изключително голяма. Трябва да говорим с организации, компании и така нататък. Сега, по отношение на преговорите за графика, трябва да си говорите с докладчика. Предполагам, че докладчика ще приема това, което предложих. Сега имаме пълния текст и ще е добре, ако може да се споразумеете относно основната структура на неговото предложение защото това ще улесни процеса на внасяне на изменения, ако се споразумем относно ключовите аспекти тук, защото нещата иначе ще станат много сложни. По отношение на сливането на глави, ако се споразумеете, добре, ако не, нещата ще станат сложни. Освен това, консолидираният текст, обръщам се към госпожа Тюронен, се следи много по-лесно. Господин Шваб промени е, предложението на комисията и ни показва как точно става това, така че много по-лесно се чете текста на господин Шваб. Доста усилия положихме за този консолидиран текст. Това е изключителен инструмент за такива сложни промени. Струва ми се, че сега е, имаме по-ясна структура, да се надяваме, че ще имаме целият текст с трите колони, които вече имаме, да се надяваме, че на 12 юли, ако дойдете всички, ще обсъдим нещата по-подробно. Освен това, координаторите могат да обмислят а, дали не може да се обсъди тази тема и на 2 септември, тъй като ще имаме заседание, тогава ще гласуваме бюджета. Крайният срок за измененията е 13 септември, така че ще имате достатъчно време. Ще имате време за разисквания с господин Шваб и останалите докладчици в сянка. Приключваме тук. Сега uh, ще говорим по нов доклад за безопасност на продуктите, собствена инициатива. Госпожа Кристел Схалдемоса има думата. Благодаря за думата. Може би трябва да изчакаме една-две минути преди да си тръгнат всички. И така. Споразумяхме се да направим доклад по собствена инициатива в рамките на ИМКО, който засяга преразглеждане на общата директива за сигурността на продуктите, но искаме да включим и наблюдението на пазара, което е свързано с безопасността на продуктите. Това е нещо свързано с цялостната директива. През декември 2001 година се прие директивата, тя трябваше да се приложи в държавите членки до 2004 година. Генералната директива дава общи разпоредби за нашите продукти в Европейския съюз. Европейската комисия взе решение доколкото разбрах, през 2011 да започне преразглеждане на тази обща директива за безопасността и идеята е да се включат всички заинтересовани страни, да кажат какви са проблемите по прилагането. Затова ние в нашата комисия трябва да дадем нашето отношение по отношение на съдържанието на тази директива за безопасност, генералната директива, къде има възможности за подобрение и така нататък. Само, че не трябва да говорим само за тази директива и не включвам само нея в доклада, защото това не е единствения правен режим, който регулира безопасността на стоките. Много от вас си спомнят, че през последния мандат на парламента говорихме за специалния пакет за стоките. Сега имаме нови елементи, имаме и наблюдения на пазара тук, не само безопасност. През юли 2008 година се прие пакета, той е сега в сила, влезе в сила в януари. Трябва да определим значи, как наблюдаваме пазара и как гарантираме безопасността на продуктите. В момента има известно припокриване на изискванията към производителите и към онези, които наблюдават пазара. Те се дават в директивата, генералната директива и в пакета за стоките като цяло. Затова в този доклад по собствена инициатива се опитваме да видим дали има някаква връзка между двата режима, дали има припокриване, дали има нещо общо между тези правила, защото в момента се опитваме да кажем ясно на онези, които наблюдават пазара и на онези, които произвеждат, че има изисквания за безопасност. Разделителната линия не е само проблема с хармонизацията. Има разделителни линии по отношение на продуктите за потребителите. Основната рамка се задава от генералната директива и извън нея има конкретни директиви за различни сектори, като директивата за играчките, например, така че има много различни нормативни актове, които управляват от една страна безопасността на продуктите, от друга страна наблюдението на пазара. Някои от вас се притесняват, че имаме различни разпоредби. Това е риски за онези, които наблюдават пазара в нашите държави членки. Тази многостранна рамка. Затова целта на доклада е да се види какво може да се направи по въпроса. Естествено, уважавам различните е, закони и нормативни разпоредби. ИМКО има за цел да се погрижи и за наблюдението на пазара. Според един доклад, който получихме миналата есен, стана ясно, че онези, които следят за наблюдението на пазара, не прилагат напълно разпоредбите както трябват. Ще има нови критерии сега по силата на пакета за стоките. Това е аспект, който трябва да се отчете. Затова аз си мисля, че трябва да обсъдим три отделни елемента. На първо място, връзката между пакета за стоките, новата нормативна рамка и Генералната директива за безопасността на продуктите. Какви са различните дефиниции и изисквания пред економическите оператори на пазара? Как се определя сериозен риск? в генералната директива и в другата нормативна рамка. Ако има разлики, има ли това влияние върху безопасността на продуктите? Дали има достатъчна защита по силата на системата РАПЕК? какви изисквания се дават пред различните институции в държавите членки и така нататък. Значи връзката между генералната директива и другата нормативна рамка. Аз предлагам да разгледаме наблюдението на пазара, дали има ограничения в държавите членки, които им пречат да осъществяват добро наблюдение, достатъчно голямо наблюдение на пазара, Имаме ли достатъчни изисквания и критерии за сигурността на потребителските продукти, за наблюдението? Имаме ли достатъчно законодателство е, днес, за да се гарантира, че можем да следим пазара за онлайн продуктите, например, така че аз предлагам да се разгледа и наблюдението на пазара и накрая последното конкретното съдържание на Генералната директива за безността на продуктите. Трябва да видим дали има нужда от засилване на правилата. Например, проследяемостта на продуктите. Преди няколко години имахме е, посещение от е, САЩ и стана ясно, че те имат нови правила за проследимостта на продуктите. Въпросът е дали в Генералната директива са достатъчно добри разпоредбите или може да направим това, което се прави в САЩ. Има различно тълкуване на разпоредбите в Европа. По отношение на Китай също имаме проблеми. В момента трябва да се проучат различните нормативни рамки и да се види какво ще се прави, когато се прави стандартизация. В е, генералната директива процедурата е малко по-дълга, по-сложна. Можем да видим как може да се разгледат и изискванията за стандартизация. И едно нещо друго, което също е уместно, става въпрос за новите процедури, които имаме по отношение на опасните стоки на пазара, когато ги открием. Това е нова процедура, която дава междинни срокове, може да видим дали не могат да се предвидят едни по-дълги срокове от тези, които са в генералната директива. Е, има много неща, които можем да разгледаме и да се опитаме да подобрим. Какво правихме до сега с докладчиците в Сянка? Решихме да има един документ за информация, който ще даде отговор на някои от тези въпроси, които очертах днес. Този документ ще получим към края на септември. Имаме заседания на ИМКО на 29 и на 30 септември и се споразумяхме да има работен семинар. Този документ ще бъде представен там и така ще получите малко повече информация за проблемите, които са тук. Освен това, аз ще предоставя моя проект за доклад за превод на 11 октомври. Ще направим обсъждане в края на октомври За момента крайния срок за внасяне на изменения е в началото на декември. Очаквам да има гласуване в ИМКО през януари 2011 и гласуване в пленарна зала през февруари 2011. Това е срок, който ще следваме. Имаме време за разискване и темата е сложна и сферата е голяма. Сега имаме въпроси, на които даваме отговори. Очаквам вашите въпроси. Е, чакаме конкретни отговори е, от всички вас е, и вие предполагам, че очаквате такива от мен. И е, идеята е в крайна сметка да се види как тази директива може да стане по-добра. Може да дадем препоръки за комисията, за да може да имаме по-добро наблюдение на пазар и да сме сигурни, че сигурността на продуктите е достатъчно висока, както и че модерните продукти са достатъчно сигурни. И се надявам, че този доклад ще може да даде тласък на работата в комисията. Очаквам с нетърпение работата с колегите и се надявам, че всички ще участват и ще дадат отлични предложения. Това е за момента моето представяне. Благодаря. Uh, Благодаря, Кристо. Мисля, че много добре очерта това, което а, искаше да кажеш. Нямаме много време, уважаеми колеги. Не искам да подяждам времето на координаторите, тъй като имаме до януари следващата година. Не искам да имаме дълга дискусия. Може би да се направи едно кратко встъпление. Госпожа Ройтова е представител на докладчика в Сянка. Значи да проверя, имаме госпожа Ройтва говори от името на госпожа Копола, господин Кройцман, зелените, неуморната госпожа Рула, господин Фокс за консерваторите, реформаторите, господин Савини. Много се радваме, че Сефано Соро е, и другите експерти. Не знам дали ще можем да ви вместим днес е, сутринта, но ако искате, може съвсем накратичко. Сега, госпожа Ройтова, имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожа Корвалан съжалява, че не може да участва в днешното днешното обсъждане. Е, директивата и новата законова рамка, която включва регламента за надзора на пазара, е, се припокриват. Е, надзора на пазарите е една много предизвикателна задача. В стратегията се включва и доклада по собствена инициатива, който би трябвало да бъде да включва следните въпроси. Наистина е необходимо да се прецени да има съгласуваност между хармонизираните и нехармонизираните продукти и следователно трябва да проверим дали а, а, да, да се направи разлика между потребителски продукти и непро, а, а, производ... и не потребителски продукти. Трябва да се разгледат също така стандартите, като те са и процедурите, които са твърде дълги и твърде бавни. А, също така е необходимо да се извършва координация чрез съвместни дейности. Инициативата е добра, но е необходимо да се проучи по-задълбочено сегашната платформа, за да може тя да бъде изградена така, че да не отнема от ресурсите за практическия надзор. Също така е необходимо да се обърне внимание на правилата за безопасност и накрая би трябвало да разгледаме механизмите на а, спешните мерки за безопасност на продуктите. След което процедурата би трябвало отново да бъде преразгледана. Има няколко И също така, в общи линии ще бъде необходимо да се види как ще може да се разгледат разпоредбите за осигуряване на безопасност на продуктите. Благодаря ви. Сигурна съм, че ще дадете текста ви в писмена форма на Кристал. Господин Кройцман има думата. Благодаря, господин председател. Предвид напредналото време, искам само да посоча някои неща по основния доклад. Е, госпожа Шалдемозе вече посочи основните моменти. Аз само ще посоча, че е, имаме проблеми е, и слабости при надзора от страна на държавите членки. В економическото министерство на Германия установихме, в среща с един специалист, че има недостатъци при наблюдението на пазара, а за вътрешния пазар е много важно онези, които поддържат този пазар да не допускат слабости и да могат да гарантират влизането на продукти на европейския пазар. Ние не трябва да забравяме и бандата Фратели. Искаме да проведем и разговори с американците, за да видим те как постъпват, така че ние очакваме от независимите органи да кажат ня, има ли продукти, които трябва да са извън надзора или не. Имаме знака CE, е. в Германия има знака GS. Виждам, че държавите членки не са особено въодушевени от това. Този знак предлага повече сигурност. Трябва също така да използваме и други инструменти, като например митнически контрол и така нататък, но смятам, че има достатъчно време за дискусия по тези въпроси. Аз говорих скоро по тази тема пред Фундацията за надзор на стоките и искам само да посоча, че трябва да се води още по-задълбочена дискусия и със сигурност ще представлява удоволствие за нас да съдействаме при изготвянето на един доклад, който е изключително важен за развитието на вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря, госпожа Рулер. Госпожа Рюле, коментари, предложения да се включат и EU Approach. Това е единственото, което ми листваше в доклада на госпожа Шалдемозе. Иначе този доклад е доста всеобхватен. Аз е, само искам да се включи е, това, което казах и едно предложение. Дали ние като комисия не можем да направим нещо по наблюдението на пазара? Защото е, някакси държавите членки се държат така, като че ли Европейския съюз винаги е отговорен, когато има проблеми. Например, при PP Packages и някои други неща ние сме критикувани и за това аз смятам, че държавите членки трябва да осъзнаят, че те също носят отговорност и за това бих предложила дали да не проведем едно изслушване, защото темата е много важна. Uh, um, да, има един работен семинар с резултатите на проучването. Сега господин Фокс. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на госпожа Шалдемалс за инициативата за този доклад, защото без ефективно наблюдение на пазара това е едно е академично проучване е, на нивото на безопасност на продуктите и би трябвало да привлечем вниманието си към по-ефективно прилагане на правилата, а не приемане на повече правила в един вътрешния пазар. Следователно, аз с удоволствие ще участвам в изготвянето на доклада. Благодаря, господин Фокс. Да, благодаря. Не съм искал думата. Е, да, вие сте част от екипа, като докладчик в е, Сянка. Искате ли да кажете нещо, господин Сорос, или може би ще вземете отношение по-нататък? Е, ние бихме желали да ни кажете как, им, как разглеждате това. Благодаря, господин председател, благодаря на господин Шалда Малса и на докладчиците в Сянка. Съвсем набързо мога да кажа, че са натиснати всички копчета, които трябваше да бъдат натиснати. Е, дебата е започнат. Искам да уверя господин Фокс, че нямам никакво намерение да се въвеждат други правила. Напротив, ще съсредоточим вниманието си към по-доброто изпълнение е, ние е, гледаме по еднакъв начин на въпрос. Проблемът е в липсата на адекватни ресурси. Ние искаме да избегнем разнопосочността, да модернизираме документа, да го направим по-малко бюрократичен и да се промени естеството на потребителския ни пазар. Това искам да кажа на този етап. Естествено, ние сме напълно на разположение на парламента да обсъждаме, да обменяме становища и да допринесем с каквото можем. Господин Макмилан, искате ли да кажете нещо? Добре. Е, всъщност, знам, че вие също ще ни бъдете на разположение. И още нещо последно от мен. Може би да ви кажа, че госпожа Ваню и, и аз и госпожа Коми Имам, ще участваме в една много интересна конференция. Участвахме в много важна конференция, организирана от испанската страна, в която участваха и митнически власти, и ще имаме възможност да направим един доклад по собствена инициатива за сътрудничеството с митническите власти. Искате ли да обобщите? Благодаря. Аз също смятам, че трябва да обсъдим митниците, защото и там има важни аспекти. Те проверяват нашите продукти. Забравих да спомена това, но има Всъщност много-много елементи, които са преплетени един с друг във всички области, които обсъждаме сега в комисията. Така че трябва да използваме този доклад, за да създадем една цялостна картина на това, което на вътрешния пазар създава сигурност за гражданите и го прави добре функциониращ. Благодаря за сътрудничеството, благодаря за всички. Това е първия дебат и е, получих много ценни гледни точки. Благодаря. So just to recap then for the record, um, the plan is to have a workshop subject to coordinators agreeing it. Uh... И сега uh, координаторите ще вземат отношение 29 и 30 ще го разглед... септември ще го разгледаме, ще а, uh, го разгледаме на 26 и 27, uh, ще гласуваме на 27 пленарно гласуване през февруари и се надяваме, че ще всъщност а, това ще бъде графика. Благодаря ви за това, че ни дадохте такъв добър старт на това предложение. Тази част на заседанието приключва. В 3 часа ще продължим с нормалното си заседание за разглеждане с професор Манти. Имам вече целият му доклад. Той, е, доклад той очаква вашето становище. След това госпожа Ваю в 6, е, в 4 часа ще а всъщност ние променяме залата е, и се връщаме в 6Q2, така че 6 Q2, е, така че не си оставите документите тук е, е, и ще се срещаме с господин Мон.